Okay. So good uh, afternoon, colleagues. Uh, uh, let me... Добър ден, колеги. Започвам заседанието на ЕКОН. Както знаете, първата точка от дневния ред е приемането на дневния ред. Можем да го сметнем за прият. <clears throat> Няма съобщение на председателя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 и регламент на Европейския парламент и съвета за въвеждането на Европейската електронна карта за услуги и свързаното с нея административно, административно обслужване. Това е становище на ИМКО. Както знаете, през януари 2017 година Европейската комисия излезе с пакет от мерки, като целта е да се улесни трансграничното предоставяне на услуги. И така разширяването на единия пазар. Една от мерките е свързана с въвеждането на новата електронна карта за електронни услуги. То идеята е да се предостави електронна процедура, да стане по-лесно за предоставящите услуги, както и нези, които създават услуги, да могат да улеснят или да създадат административни процедури, които да бъдат обслужвани посредством тази карта. Ние ще обсъдим препоръката или становището на докладчика Докладчикът има 7 минути, след това докладчиците в сянка по 4. Ако остане достатъчно време, 2 минути ще имаме спонтанни изказвания. Давам думата на господин Лудвиксон за 7 минути, като ще говори по четвърта и пета точка. Так så mycket. Eh, <clears throat> tack så mycket för ordet, herr ordförande. Utan tvekan eh, finns det idag ett tydligt... Много благодаря. Днес е много ясно, че е важно да разширим, да укрепим единния пазар в Европа. Трябва да го доразвием. И това се отнася и за пазара на услуги. Затова приветствам тези мерки, мерките за Европейската електронна карта. Но тази инициатива трябва да върви заедно с високите изисквания към потребителите и работодателите. Трябва освен това да има равнопоставеност между предприятията. Предложението за електронна карта за услуги според Европейската комисия трябва да подобри предоставянето на услуги в трансграничен аспект. Например, трябва да е възможно едно по-лесно установяване в друга държава членка. Предложението се състои от регламент, който уточнява съдържанието на предложението и се състои също така от директивата, която уточнява условията за въвеждане на електронната карта. Комисията смята, че има добавена стойност при въвеждането, от въвеждането на електронната карта. Аз обаче не съм съвсем убеден. Освен това, споделя много и много от критиката, която се отправя от страна на синдикати, работодатели от различни сектори на промишлеността. Това са именно секторите, които ще страдат най-много от въвеждането на електронната карта тези сектори не смятат, че ще има добавена стойност. Например, зная, че секторът на, застрах... на застрахователите отправя много силна критика, много ясна критика към комисията застрахователите казват, че много от разпоредбите се основават на погрешна концепция. И Те няма да функционират добре и ще увеличат разходите за потребителите. Знае, например, че в строителния сектор съществуват опасенията, че въвеждането на електронната карта за услуги ще увеличи черноработничеството, фалшивото командироване и фалшивата самонаетост. Затова смятам, че ще бъде по-добре, ако задълбочим анализа на страховете, които идват от бизнеса. Комисията говори за някои важни въпроси, например, заявление за картата за услуги. Какво ще стане обаче, ако приемащата страна не приеме а, издаването. Тогава се налага принципа на мълчаливото съгласие. Това за мен е проблематично. Освен това, има възможност за злоупотреба с електронната карта, тъй като не се предпоставят допълнителни и достатъчни контроли. Освен това, сроковете са много кратки. Сроковете са кратки и това налага проблеми, това предпоставя проблеми за държавите членки за контролиране и проучване на заявленията. Освен това, данните в електронната карта може да устареят, не съществува изискване за актуализация. Освен това, аз мятам, че трябва да помислим дали наистина целите, които преследва комисията, ще се постигнат с прилагането на това предложение за електронната карта за услуги. Смятам освен това, че ако искаме да въведем тази нова система за електронната карта, трябва системата да е кратка, да е ясна, ясно формулирана и лесно контролируема. Предложението на комисията обаче според мен е много сложно и съдържа много неясноти, особено по много важни централни въпроси. Нещата се осложняват, е, и поради съществуването на много технически мерки, които се залагат в предложението. Това на практика ще осложни всички процедури. Освен това, моето основно заключение, е, че трябва да си зададем въпроса, дали предложението на комисията представлява добавена стойност. А според мен, се въвеждат прекалено сложни управленчески структури, които на практика няма нужда да бъдат въвеждани. Смятам, че в тази област има вече достатъчно инструменти. Те трябва да бъдат точно анализирани и тогава да бъде преценено дали електронната карта за услуги ще представлява добавена стойност или не. Искам да посоча, че на базата на това, което вече казах, предлагам да отхвърлим предложението на комисията. От друга страна обаче искам да кажа, че съм отворен за конструктивна дискусия и с интерес очаквам изказванията на докладчиците в сянка от другите политически групи. Благодаря, господин Лудвиксън, за изразеното становище. Сега ще дам думата на Матушалон от НП, докладчик в Сянка, за 4 минути. Grazie. Исках да изразя а, нашите съмнения по темата. Напълно съм съгласен с докладчика който току-що чухме. Не знам защо занимаваме изобщо с тази тема в ЕКОН. Ние не сме компетентни, според мен, по въпроса и се безпокоя от съдържанието. Искам да благодаря за становището на колегата. Има различни елементи, които подкрепяме напълно, като например необходимостта да се насърчава предоставянето на услуги. Винаги сме били за такива. Голямата част от аргументите обаче са аргументи на ИМКО и затова ще повторя, че имам съмнения дали ние сме компетентни по въпроса изобщо. Благодаря. Thank you. It was clear and... Съвсем ясно и разбираемо. За екаре от името на докладчика господин Луке. Благодаря господин Нидермайер. Извинява се господин Орджак, който за съжаление не можа да дойде да участва в тази дискусия. Той ми изпрати своите бележки, които сега ще прочета. Ние се запознахме с предложението. Нека някои общи бележки направя. Групата на ЕКР има сериозни съмнения по въпросите повдигнати тук, включително неограничения срок на тези електронни карти. Имаме съмнение също така а, за графика. Всички кандидати за такава карта ще могат ли изобщо да бъдат проверени от а, държавата преди да се издаде съответната карта. В същото време смятаме, че е небалансирана аргументировката. Тук, в доклада, трябва да се покажат положителните аспекти и възможностите на регламента, който се предлага постепенното премахване на бариери при премахване, при предоставяне на трансгранични услуги. Това може да доведе до добавена стойност за единния пазар, ще има намаляване на административната тежест за дружествата и подобряване на избора за потребителите. Така че това го разбирам. Разбирам, че някои държави членки хората се изнервят, особено у нези, които имат високо БВП, там има скъпи услуги и тяхното становище е по-протекционистично. Разбирам тяхното притеснение. Те смятат, че едва ли не ще има инвазия на ефтини услуги от Централна и Източна Европа. Искам да ви припомня обаче някои други аспекти в основното предложение. Например, има разпоредби, в които се казва, че страната Домакин може да реши да приложи местните е, законодателни изисквания и да реши дали подалия заявка може да при... предлага услуги на нейна територия. Т.е. държавите членки задържат тази компетентност. Електронната карта няма да засегне задълженията на работодателите, също така няма да засегне правата на работещите. И за това предложението на докладчика да се отхвърли предложението на Европейската комисия като цяло, според нас е преждевременно и неоправдано. Групата на ЕКР смята, че голямата част от тези въпроси могат да бъдат решени, като се промени текста заедно с водещата комисия. Промененото предложение може да е стъпка напред за подобряване на целия пазар на услуги в Съюза. Това е предизвикателство, но е и една възможност. Нека да не отхвърляме текста. Тази възможност трябва да бъде взета предвид. Дружествата се притесняват, но потребителите, всички държави, Белгия, Нидерландия и така нататък ще извлекат полза. И те ще бъдат благодарни за едно такова законодателство. Благодаря. Благодаря, че сте тук. Благодаря, че говорите от името на докладчика в Сянка. Някой от името на Алде ще има ли? Не. Някой от ГУЕ? Няма. Виждам от зелените, не е докладчик, но заповядайте. Да, сега ще бъда Мишел Ройман, нашия докладчик Сянка. Благодаря на докладчика, благодаря на другите докладчици в Сянка от името на Мишел. Отбелязваме си предложението на ОЛЕ да отхвърли предложението на Европейската комисия и ние се движим в същата посока в мисленето си. Ние сме за това да се подкрепят онези предложения, които ще развият економиката на услугите на единния пазар. Важно обаче такива предложения да гарантират необходимите възможности за контрол на държавата членка, хост или домакин, за да се отговори на нейните изисквания. Стандартите на държавата домакин често са различни от тези на онзи, който предоставя услуга. И не искаме постоянно занижаване на стандартите в цяла Европа. Има някои безпокойства, които възникват тук, като например принципа на мълчаливото съгласие. Т.е. може да се изиска такава карта и да се получи, ако държавата домакин не реагира за определен период от време. Тези електронни карти, освен това, се предоставят за един неограничен период и не се правят проверки за способността им. Що се отнася до застраховането? Застрахователите и изходни фирми ще трябва да дадат хармонизирано описание под формата на сертификат. Е ли възможно това? и ще е възможно ли изобщо да има такъв единен формат на застрахователни документи. Също така, това има ли някаква добавена стойност, имайки предвид пречките на единия пазар. Ще излезем си изменение, като ще призовем колегите да се отхвърли това предложение, както каза и докладчика. Мишел очаква да продължат дискусиите по тази тема. Благодаря. И аз ви благодаря. Няма други докладчици в сянка. Госпожа Берес. Благодаря, господин председател. Аз искам да поздравя нашия докладчик. Трябва да поздравим и господин Мартичело. Макар, че нямах намерение да отговарям точно на него, интересно е, че комисията ни представя такова предложение. Разбира се, това предложение ще бъде разгледано и в съвета. Той има пряко отражение върху застраховките, да не говорим за различните данъчни въпроси, които също се засягат, макар че тук не се разглеждат, а би трябвало да се разглеждат. Трябва да говорим и за командироването на работниците, защото за това става дума в крайна сметка. Но споменах за страховките. Трябва да сме абсолютно ясни, така че всеки да ни разбере. Още от първата директива за вътрешния пазар в областта на застраховането се избра да се тръгне по пътя на хармонизирането, като има еднакви осигуровки за работниците, но всъщност няма никаква конвергенция на нормите, няма никаква система за надзор. Според мен в правомощията на нашата комисия, имам предвид Европейската комисия, има много важна липса. И това се отразява и на позицията на докладчика. Благодаря. Има ли някой друг? Моля, кажете, ако искате думата, ако не, Госпожа Сандер. Благодаря. Аз исках просто да се добавя към всички тези критики по предложението, защото то наистина е свързано с много спорни моменти и има защо да бъде критикувано по темите, които се споменаха проблема с застрахователните услуги, с мълчаливото съгласие, с неограничения срок в различните държави членки. Тази електронна карта се приема много критично и аз искам да поздравя конкретно докладчика за неговата позиция и изложение. Благодаря. Ако няма други желащи да вземат думата, давам думата на колегата Лудвиксън за две минути заключителни думи. Да, благодаря. Аз мога да бъда много бърз. Ще ми трябват само две минути. Ми, много е ясно, че въпросът е сложен. Имам опит от разговорите си с бизнеса, с, синдикатите. Благодаря на колегите, които се изказаха. И, и ясно предстои още работа по това досие. Няма съмнение, че предложението на комисията се оценява доста критично от много колеги. Както казах, аз обаче съм отворен, отворен за по-нататъчна дискусия и ще говоря с докладчиците в Сянка още веднъж, ще имаме още едно заседание и ще помислим за по-нататъчното третиране на това досие. Както бе посочено, има много критика, и има много колеги, които казаха, че някои аспекти трябва да се формулират по съвсем друг начин, и това е по което ще говорим през следващите седмици. Аз смятам наистина, че предложението на комисията трябва да се отхвърли, но е разумно да помислим и дали не може да подобрим досието чрез изменения. Ще направя всичко възможно, крайният резултат да се подкрепя от всички колеги. Благодаря. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, както и на депутатите, които участваха в дебата. Нека да резюмирам. 16 октомври е днес. 19 октомври е крайния срок за изменения. Те ще бъдат разгледани на 9 ноември. Ще се гласува в нашата комисия на 4 декември. Благодаря на господин Лудвиксон за това, че прикани докладчиците в сянка да изчистят позицията на ЕКОН, тъй като сме бързо. Сега ще направим 15-минутна почивка и ще започнем в 4 без 15 с следващата точка от дневния ред. Благодаря. Dear colleagues, uh, let me... Уважаеми колеги, продължаваме работа на застанието на ЕКОН. Стигнахме до шеста точка – рамка за възстановяване и анализ на централните контрагенти. След като се видяха докладчиците в сянка, проекто доклада бе подаден през септември от съдокладчици. Той съдържа 218 изменения. Докладът е измежду всичко останало включва различни сценарии, при които има или няма банкрут, има защита при възстановяване, по-добра защита, отново възстановяване и преструктуриране, за да не се стига до средствата на дънкоплаците, възможност за получаване на компенсация при възстановяване, ново определение на принципа да няма загуба на позиции за кредиторите и по-добра защита на клиентите на клиринговите члени. Съветът още не е приял общ подход, ние напредваме. Докладчикът от ЕКР Кейт е, я няма, но ще дам думата на другите докладчици всяка, господин фон Файсекер от социалистите за 5 минути. Thank you, Chair. Um, and while um, Kate... Благодаря. А тъй като Кей не е тук, аз въпреки това искам да й благодаря. Въпреки, че тя отсъства. В началото, може би, колегите са мислили, че комбинацията между ЕКАРА и социалисти и демократи не е много а, продуктивна, но се оказа точно обратното. Много добре работихме заедно. Опитахме се, доколкото може, да говорим с докладчиците в Сянка, но много работа още предстои и с интерес очаквам техните изменения. Ние доста добре работихме заедно, но не се споразумяхме по всички неща. Затова, вероятно, всеки от нас ще предостави допълнителни изменения. <clears throat> Въпреки това, имаме общ текст, който може да представим Кей, е, здравейте, чудесно е да ви видя и благодаря ви още веднъж за работата, за съвместната ни работа. Аз вече ви благодарих. И така, преследвахме обща цел, а именно защитането на дънакоплаците и то практическа защита на дънакоплаците. Целта ни беше да постигнем системна стабилност и да я защитим. На следващо място, цел, целта ни беше да има стимули за централните контрагенти за предварително, превентивно възстановяване и преструктуриране на предприятия с финансови затруднения. Искахме да подобрим възстановяването именно чрез комплект стимули. И тук най-важното беше да имаме план, планове за възстановяване и тези възстановителни планове трябва да станат, според нас, задължителни. Предложението на комисията беше много добро, то може да бъде подобрено и тук именно смятаме, че централните контрагенти, които искат да се отклонят от своите възстановителни планове трябва не само да информират компетентните власти, както казва комисията, но и да поискат тяхното разрешение. Това е нашето предложение. Тоест, самото, само, от, тоест организацията на, на отдаване на разрешението или отказване на разрешение може да бъде много стройна. Но обвързаността тук е важна и тя беше нашата цел. На следващо място важно е да има достатъчен капацитет за поемане на риска в рамките на възстановяването. Тази цел предпоставяше и въпроса за инструментите, които да са налични в процеса на възстановяване. Тук смятам, че може да намерим компромис. На трето място въпроса за компенсациите и обещетенията. Ние предложихме, че в процеса на възстановяване е, трябва да се предвиждат обещетения в случай, че централният контрагент оцелее. Начинът по който аз тълкувам нещата е, че има споделен интерес тук – и централните контрагенти, клиентите и клиринговите членове имат интерес от успеха на процедурата на възстановяване. Трябва да има обещетение за клиентите и клиринговите и членове, но те не трябва да са безгранични, защото в такъв случай централните контрагенти могат да, са, да станат един вид зомби. И оцеляването на предприятието може да бъде поставено под въпрос. Трябва ни силен компромис тук който да укрепи стимулите за възстановяването. На следващо място смятахме, че е много важно да кажем ясно в текста, че по времето на възстановяване акционерите не могат да намаляват капацитета за поемане на загубите, чрез бонуси, например. И така като цяло, Опитахме се да дадем повече структура на, възстан... на, на процеса на възстановяване. Ние не дефинирахме всичко, защото има различни видове централни контрагенти, но мисля, че успяхме да създадем един балансиран текст. От една страна оточнявайки възстановителните планове и от друга страна, вземайки предвид различните е, характеристики на бизнес, на бизнес моделите. Сега, по отношение на преструктурирането, целите са по-различно, по-различни. Е, компетентните власти са заинтересовани от е, стабилността, системната стабилност, защитата на потребителите и решението на публичните власти, които не могат тока така да бъдат поставени под въпрос от частния сектор, частния бизнес. бизнес. На следващо място много е важно да се укрепи капацитета за поемане на загубите по време на процеса на преструктуриране. Отчетността тук също е важна и последователността. Исках след тези въведителни слова по отношение на нашата обща работа, искам да кажа някои неща за общата архитектура на, на текста е, и в контекста на другите законодателни актове в областта. Мисля, че в контекста на Брек... Брексит имаме следната ситуация. Третата най-голяма банка в Малта е под надзор, защото тя не функционира добре в рамките на криза. И същия колег, колег, колегиум от регулатори наблюдава и е, централните контрагенти. Това според мен не е добре. Трябва да направим стъпка напред и да създадем единен, единна рамка за надзор и единна рамка за преструктуриране. Нещата много се осложняват с намесата на Европейската централна банка. Аз разбирам защо това се случва, но това е важно. Важно е да имаме една добра рамка за функциониране на преструктурирането. Също така е важно и предложението на комисията за третите страни и техния надзор. Защото в противен случай се, обър... се получава ситуацията на Потямкиното село. Ние се оттегляме от надзор. Това не бива да се получава. Трябва да има надзор, трябва да има възстановяване и преструктуриране. И като съюз, банков съюз, ние трябва да си зададем въпроса за финансовия капацитет. Какъв вид финансов капацитет ни е необходим, за да разрешим всички тези проблеми? държавите членки могат да се съгласят с единния надзор и единната рамка за възстановяване и преструктуриране, но важното е също така да знаем откъде ще дойдат и ресурсите. И аз тук ще предложа създаването на един общ фонд за възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти, защото това според мен е предварително условие – за предвижда, предвижване към единна архитектура на възстановяването и преструктурирането. Благодаря. А сега давам думата на втория съдокладчик Кей. Тя трябваше да вземе думата първа, но тя позакъсня. Благодаря. Аз трябваше да изтичам от, другата, от другия край на сградата. За това закъснях. Аз също искам да благодаря за общото сътрудничество през последните седмици. Аз никога не съм работила с съдокладчик. Това беше много положителен опит. Аз мислих, че работата ще е по-стресираща, но това не се оказа така. Много добре работихме заедно и много ясно видяхме къде са общите ни неща и къде са разликите ни. Важно е наистина да имаме една ясна рамка за възстановяването и преструктурирането. Е, тази рамка беше много необходима от много време. И това е в крайна сметка последният елемент за стабилизиране на процеса на клиринга. И това бе казано на Г20 срещата в Питсбърг. Е, досието е много техническо, то не бива да бъде отлагано, забавяне и осложнявано от политически е, досиета. Ангажиментът за една такава рамка и необходимия модел на взаимното споделяне на риска са важни елементи тук – При възстановяването и преструктурирането, при всички тези мерки имаме нужда от прозрачност и правна сигурност. Докладът иска да укрепи тези два елемента, така че централните контрагенти, независимо колко са големи, къде се намират, те трябва да са сигурни, че ще бъдат третирани еднакво във всички фаза на процеса. Защитата на инвеститорите е също много важна те могат да разчитат на определени стимули. Докладът иска да осигури факта, че, че средствата, инструментите ще се прилагат правилно на фона на прозрачността и гъвкавостта. Ние предлагаме предпазни мерки, които са насочени да защитят парите на клиентите. Предвиждат се определени мерки, чиято ефективност ще се оцени предварително. Пред... Предвиждат се и резултатите от прехода на възстановяване към преструктуриране. Аз имам определени резервации при, е, извинявайте, из, определени резерви при използване на определени инструменти, свързани с възстановяването. Компетентните власти, органите по преструктуриране, би трябвало да могат да вземат решение сами кога да задействат процедурата за възстановяване и преструктуриране. Централните контрагенти имат своите интереси и те естествено трябва да бъдат взети предвид, но в една сложна е, ситуация ние искаме да осигурим иерархията за вземане на решение. Важно е да направим ясна разлика, когато определяме ситуации, свързани с неизпълнение и такива, които не са свързани с неизпълнение. Ние не смятаме обаче, че трябва да има разлика по отношение на принципа на неощетяване на кредиторите. Правният ред трябва да е осигурен и непоглътим органите по преструктуриране трябва да имат възможност да действат, но също така трябва да се спазва и принципа на неощетяване на кредиторите. Идеята за неощетяване на кредиторите е приоритетна. Този доклад дава по-подробни разпоредби за провеждането на плановете за възстановяване. Включени са тук изискванията за участие и за възстановяването на централните контрагенти. Надявам се, че вие ще се съгласите с нас, е, че това е един добър отговор от наша страна на едно вече добро предложение от комисията. С интерес очаквам бъдещата работа с докладчиците в сянка. Председателят благодаря. Наистина имаме нужда от добър план за възстановяване и сега докладчиците в сянка имат думата за по 5 минути. Представителят на комисията също ще получи възможност да вземе отношение. И така, Денота Хюбнер от НП, тя не е тук, обаче Брайан Хей ще я замести. Благодаря, господин председател. За съжаление, извинява се оратора и прекъсва изложението си. Thank you, madam. Thank you. Um, she didn't steal anything, no. I hit the wrong button. Um, so her, her apology... My... И тъй извинявам се от името на колегата Данута Хюбнер като съдокладчик тя ще продължи да работи с вас и по това предложение с цел възможно най-добър резултат. Тя приветства и проекто доклада, защото той внася съществени подобрения в предложението на комисията, което е една добра основа. За нас са много важни и четирите основни точки – които отговарят на основното в доклада за НП. Докладчиците го разбраха. Първото е за яснотата, предвидимостта и плановете за възстановяване. В предложението на комисията нямаше много текстове за корпоративните планове. Е, и централните контрагенти можеха да се отклонят от един такъв план, но сега виждаме, че този въпрос вече се разглежда и така ще има по-голяма сигурност и предвидимост за клиентите. Съдокладчиците обясниха своя подход в началото. По време на заседанията на докладчиците в Сянка виждаме, че има подкрепа. На второ място прозрачността за клиентите и членовете. Тук също се запълва една празнина в първоначалния текст. Много е важно клиентите също да имат достъп до тази прозрачност и съответно да се знае как се съставят плановете за възстановяване. Ние приветстваме тази насока. На трето място ограничаване на използване на парите на данакоплаците в максимална степен. Двамата съдокладчици са максимално ясни в това отношение. Ние ги подкрепяме. Очакваме преговорния екип да бъде единен по тази тема. И накрая Двамата са докладчици правят по-ясно разграничение между сценариите за неизпълнение и изпълнение и съответно финансовото участие на контрагента в зависимост от това дали има изпълнение или не. Ние смятаме, че трябва да се отиде и по-далеч в тази насока, да е много ясно това разграничение при самите планове за възстановяване и преструктуриране. Имаме обаче и някои критики, що се отнася до подхода в три области. На първо място новия член 28 за компенсация и възстановяване за загуби в държави членки. Аз одобрявам принципа, както и са докладчиците, но ние не сме сигурни, че системата, така както се описва в сегашния доклад, е достатъчно добра. Бихме предпочели да се придържаме към подхода възоснова на принципа. На второ място начина на формулировка е така в доклада, че ние бихме искали да се придържаме по-близо до подхода на борта за финансова стабилност. Освен това, включването на заменящи разходи за нас е проблематично, макар че това е чисто теоретично за сега. Въпреки това, тук ние виждаме проблеми от практическо естество. На трето място фонда за преструктуриране. Доколкото разбирам, докладчиците се отнасят с симпатия към тази идея. Но мисля, че фондът не е достатъчно голям. Ще трябва да се мобилизират ликвидни ресурси в много по-голям мащаб, докато същите средства могат да се използват за други цели. И накрая, доколкото разбирам, тук няма съгласие, но принципно ние искаме повече Европа в надзора. Това се казва и в доклада по Емир 2. Логично е, след като има единен орган за преструктуриране, да има и единен надзорен орган – в момента темата за надзора се разглежда. Очевидно тук има доста голяма празнина. Ще видим какъв ще бъде крайният резултат. Не знаем също така какъв ще е този орган по преструктуриране в окончателния си вид. Според нас е малко рано да се говори за единен орган за преструктуриране в текста, но също така трябва да си даваме сметка, че ни трябва цялата рамка, а не разглеждането само на един аспект. Така че ние бихме искали една много по-категорична клауза за преглед със съответните институционални механизми. Така системата в окончателния си вид ще бъде последователна. Това трябва да се реши преди установяването на единен орган по преструктуриране. Благодаря. Благодаря от името на Алде, госпожа Ван Ноев Мюнхгаузен. Благодаря. Аз също искам да благодаря на двамата с докладчици. Трябва да кажа, че е странна тази двойка между социалисти и екаре. Ясно е, че това не е брак по любов, а по сметка, но браковете по сметка понякога са по-трайни, защото се водят от разума, а не от чувствата. Това не е лошо нещо в един доклад. Мисля, че всички ние сме съгласни, че темите, които са повдигнати, са напълно смислени. Принципно предложението на комисията беше добро, но вие в своя доклад много го подобрихте. Всички ние се съгласяваме, че самото предложение е много важно, защото засяга липсващо звено от финансовото регулиране. За нас е много важно европейското законодателство да се уеднакви с международното, колкото се може по-скоро, така че да се извършва трансграничен клиринг. Ние приветстваме доклада, той е много добра стъпка в правилната посока – но съм съгласна с колегата Брайан Хейс, представляващ Данита Хюбнер. Необходимо е тук там текста да се доразвие. И Якоб спомена всъщност фонда, както и единия надзор – но според нас тази тема не бива да се смесва а, с предложението, което развиваме, а, разглеждаме, извинете. То си остава, според мен, едно техническо предложение и е добре да го разглеждаме като такова, вместо да навлизаме в политически дискусии. По-добре е те да се Проведа тогава, когато се прави цялостен преглед на паричния съюз. Какво се случва с загубите при липса на неизпълнение? В този случай би трябвало загубата да мине през централния контрагент и акционерите, за да се ограничи риска за финансова стабилност. Това е смислено. Може да се помисли и за по-голяма гъвкавост в плановете за възстановяване. Това от една страна. Трудно ще е обаче да стигнем до баланс. Ние не сме стигнали до крайно решение в това отношение. Ще трябва да го обсъдим на заседанието на докладчиците в Сянка. Първото от тях е още утре. На второ място трябва да разгледаме принципа, че никой кредитор не бива да е в по-неизгодно положение. Е, принципно сме съгласни, но и тук основното е в детайла – Възможно е да се помисли за една по-разширена дефиниция, но ние трудно ще стигнем до нея, ако прибързваме. Трябва ни добро решение и за централния контрагент, и за участниците в клиринга. На трето място това предложение трябва да опази публичните средства ако ние ги споменем като средство за преструктуриране, това може да създаде погрешно впечатление. Затова е добре да избегнем такова позоваване. И накрая ще кажа, че съм много доволна от доклада, представен от двамата колеги. Очаквам с нетърпение и бъдещите подобрения. Благодаря, Кора. Ти си е първата, която приключи съвсем на време. Сега господин Вегас от Гуе в рамките на 5 минути. Благодаря. При този вид нормативна уредба ние винаги имаме проблеми, защото е ясно, че опираме до институциите, които всъщност теглят економиката в посока напълно противоположна на това, което ние желаем като политически модел. Разпоредбите за централните контрагенти всъщност са част от финансирането на економиката. Първоначално се мисли за нещо, което би трябвало да реши проблема, но всъщност се създава по-голям проблем – Създава се несигурност и нестабилност, особено за централните контрагенти. Всъщност тези централни контрагенти са създадени с цел по-голяма ефикасност, но те сами добавят към риска. Създават се институции, които са твърде големи, за да се провалят. С други думи, имаме още един пример за квадратурата на кръга. Ние искаме да намалим риска за това и създаваме такива институции, но след това те се превръщат в някакви гиганти, които просто не може да се провалят. Както вече казах, това не е нашия подход, но разбираме идеята, както и необходимостта да има уредба за централните контрагенти. За това и можем да приемем повечето от съдържанието на доклада. Ясно е, че вероятността някоя от тези институции да се окаже несъстоятелна е много малка, но въпреки това трябва да се помисли как бихме се справили с този риск. Защото клиентите са много важни. В доклада се разглеждат теми, които за нас са съществени и приемаме подхода. Имам предвид намаляване на сложността, темата за собствеността на ЦК и съответно модела на управление. Можем да отидем и по-далеч. За нас идеалното решение би било модел на управление – при който финансовите активи не се управляват максимално само от централните контрагенти. Особено когато рискът е твърде висок. Така ние ще избегнем до някъде риска, както и нестабилността. На второ място виждаме опит за равновесие между едни доста строги и непроменяеми процедури от една страна и от друга страна гъвкавостта, както и необходимостта надзорния орган да предприеме действие. Това за нас е логично. Трябва да има баланс. По основното сме съгласни с предложението. Трябва да сме сигурни наистина, че загубите се покриват от централните контрагенти. и участващите в сделките. Това е особено съществено. Нещо друго, което е много важно, е намаляването на маржа. Отново ще кажа, така както ние виждаме нещата, никога няма да стигнем до това, което ние искаме, а именно да има обществен контрол на тези институции, но така или иначе за нас е важно да се помисли за фонда за преструктуриране, тъй като той е недостатъчен и трябва да се преработи цялата схема, за да се избегне повторна криза. Необходим е един доста по-сложен подход. Разбираме, че има проблеми, че те трябва да намерят своето решение, че част от това решение институциите да бъдат оголемени, но все пак ние трябва да се борим с този вид риск. Благодаря и моли като от зелените. Благодаря, господин председател. Аз няма да говоря за отношенията между нашите съдокладчици и това ще се разбере при дискусията. Само ще кажа, че според мен техните изменения наистина подобряват текста на комисията и това улеснява нашата работа като докладчици в сянка. За нас е важен принцип за разпределение на загубите и предприемане на необходимите стъпки. Одобряваме ясното разграничение между изпълнение и неизпълнение. За нас е важно, че се търси пътя към гладко възстановяване и преструктуриране. Също така подобряваме и подхода за преструктуриране. Ясно е, че пътят напред не е свързан само с научаване на предишните уроци. Накрая ние приветстваме факта, We feel um, less confident about and that we'd like to discuss with Shadow. Е, факта, при който централният контрагент успява да се възстанови. Съгласно изменение 86, тогава когато имаме липса на неизпълнение, останалите заинтересовани групи и участници не поемат същата степен на риска. Това, което ние се питаме е защо това е така би трябвало да се има предвид влиянието върху управлението възоснова на риска. Ще спомена и изменение 87, защо елементът там идва преди покриване на капитала на ЦК. Изменение 51 независимостта на механизма за преструктуриране от останалите механизми. Това е нещо важно за механизма за вземане на решение. От името на зелените ние ще изготвим изменения в две основни области, където предложението може да се подобри. Първо целеви изключения за банки и агенции за длъжници. На второ място е ясен режим за стрес-тестове, ръководени от ЕСМА. Може би на ниво 1, заедно с технически стандарти, които подлежат на преразглеждане. Изискване също така че при използването на правителствени стабилизационни инструменти е необходимо да се предвиди и обществен фонд. Накрая би трябвало ЦК да изготви планове, които отговарят на техните собствени разчети за маржовете. Благодаря. Очаквам бъдещата работа с докладчиците в сянка. Благодаря, много бяхте кратка. Преди да преминем към спонтанните изказвания, се обръщам към комисията благодаря. Имам три коментара. Първо, много ни е приятно, че ние изготвихме предложение, което се одобрява от членовете на Европейския парламент. На второ място, приятно ни е да установим, че нито едно от предлаганите изменения не променя корено предложението. Очакваме дискусията в съвета. Според нас всички тези предложения наистина са подобрение на предложението на комисията. Е, за нас е важно да има планове за възстановяване в по-голяма степен, за да задължителни. Също така двете схеми съответно за изпълнение и неизпълнение, структурата на собственост. Всичко това са много добри идеи. Компенсацията и възстановяването също добра идея да няма ограничение на средствата за възстановяване да няма дивиденти и бонуси, когато се извършва възстановяване да има гъвкавост при преминаването от възстановяване към преструктуриране, опазване на парите на дънакоплаците, Като цяло мисля, че това е отлична основа за бъдещите дискусии. Накрая ще се спра на това, което и вие попитахте – Трябва да кажа, че при оценката на въздействието на комисията ние разгледахме този въпрос. Не смятахме, че добрия вариант е да има фонд за преструктуриране, тъй като имахме отделен фонд за преструктурирането на банките. Но ние направихме своята оценка, Държавите членки вече участват с вноски за фонда на централните контрагенти, така че да се създаде трети фонд, за който да трябва да плащат клиринговите участници, това ми се струва твърде много. Иначе разбирам позицията на докладчиците и по реакцията съдят, че не става дума за някаква изолирана идея. Също така разбираме, че е важна данъчната отговорност. Ние приветстваме казаното от докладчиците, но според нас е важно да се мисли за поредността, тъй като според нас фондът би бил резултат от единен орган за преструктуриране – който пък от своя страна е резултат от създаването на един надзорен орган. Следователно, ние ще трябва първо да помислим за един надзор, след това едино преструктуриране и накрая фонда. Но е хубаво, че са докладчиците най-малкото поставят тази тема за данъчната отговорност на масата. Ще спра до тук. Uh, Благодаря спонтанни изказвания. Госпожа Верес. Мерси. и е, се Благодаря. Не знам дали това е брак по сметка или брак по любов и не знам кой двата брака е по-добрия, но благодаря на съдокладчиците за това предложение. Искам да се спра на два-три проблема. Първо, това предложение е необходимо, то е добре дошло. защото 2008 година ние работим срещу последиците от кризата и така централните контрагенти станаха много по-важни за системата, отколкото бяха преди. Знаете, че ние преминахме през един сравнително спокоен период за финансовите пазари и това беше много важно, но ние трябваше поспешност да работим върху системния риски. сега трябва да разгледаме и въпроса за централните контрагенти или ЦК. Какво означава това за мен? че наистина трябва да мислим за добрата поредност. Не може всичко да се включи на едно място и да, така да се решат всички въпроси. Има направени предложения, но ми се струва, че наистина не бива да се опитваме а, да слагаме всичко на едно място и споделянето на риска и покриването на риска, трябва да се помисли как да се справим с увеличения риск при ЦК. От една страна имаме преструктуриране, от друга страна възстановяване. Това е конкретният въпрос пред нас днес. Ако е необходимо да отидем и по-далеч, ще го направим, но не мисля, че трябва да се говори за абсолютно всичко, за цялата архитектура на надзор на финансовите пазари. В крайна сметка, основното, което се питаме е как да имаме възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти в настоящия момент. На второ място идеята за равновесие между преструктуриране и възстановяване. Аз разбирам, че целта на докладчика е да обърне по-голямо внимание на етапа на възстановяването. Това е много по-добре. И като четем всички изменения, виждаме, че всъщност се дава деликатно един стимул, за да може участниците да бъдат достатъчно отговорни и в момента на преструктурирането. На трето място идеята за фонда за преструктуриране. Аз съм говорила по тази тема с колегата Якоб фон Вайцзекер. Мога и сега да кажа, че Пропорционалността е важна. Комисията може да ни даде повече информация по този въпрос, но ако имаме един добър фонд, трябва да има 500 милиарда заложени в него. Само така този фонд за преструктуриране може да бъде достатъчно ефективен за да се покрият фалитите. И накрая, кои са участниците? Ние говорим много за банките, но като стигнем до компенсациите, тук са не само банките. Имаме и институции, които също трябва да бъдат обхванати. Това отговаря на подхода и на типа риск. Миналата седмица бяхме в Вашингтон, говорихме с менеджера е, на активи, с който имахме оговорена среща. Всичко, което той ни каза е много важно, но е важно, че управляващия активите не може да бъде използван за преструктуриране на централния контрагент. Благодаря. Не виждам други, които да искат думата, така ли е? Обръщам се към съдокладчиците в обратен ред. Първо ще дам думата на Кейт, за да чуем нейните бележки и след това на другия колега. Ще бъда кратка. като представители на ЕКР и социалистите подходихме към проблема от различни страни, но се придвижихме към една обща позиция и се надявам наистина да има такава. Това ще бъде технически файл, няма да има политически характер. Говорим за един надзорник, говорим за фон за преструктуриране или оздравяване. Това не е записано, ще бъде подадено като изменение от различните депутати и групи няма съгласие по тази тема и затова не е в текста. Казаното от Якоб, че Третата банка на Малта е част от надзорния механизъм, каза той. Да, включена е в този механизъм и аз бях на всички дискусии, направихме, за да се прекъсне връзка между правителството и въздействието му върху банковия сектор. Нямаше значение големината на банката или системния и характер. Това трябва да го кажа това не значи, че надзорниците работят или не работят. Колежа на надзорниците за централни контрагенти след въвеждането на директивата, регламент, извинете, за европейската пазарна инфраструктура е съвсем различно. Много работа се извърши в глобален план от този колеж на надзорниците, който бе въведен с регламента за европейската пазарна инфраструктура. Говорейки за ЦК, трябва да знаем, че за тях този регламент е златния стандарт – и те преобърна, това преобърна всъщност начина по който се мисли за рискове, за ЦК и този е, модел на споделяне на риска сега работи отлично и е, много по-добре, отколкото преди финансовата криза. Наистина смятам, че ако искаме да разделим този файл от по-политическите такива, както мнозина казаха, то тогава наистина на всички ще направим услуга, в момента, в който има законодателство за възстановяване и преструктуриране, за всички ще е по-добре. Така ще се ясни стимулите, ще се покаже, че още в самия момент, когато участваш, трябва да работиш по начина, който да избягва неизпълнение от каскаден принцип. Това е законодателство, по което работя и много, ми се, много се надявам никога да не се ползва ако никога не се използва, това ще покаже всъщност, че стимулите са били на място и няма да има е, каскаден принцип при неизпълнението. Благодаря. Давам думата на господин фон Вайтензекер. Благодаря. Нека засегна някои моменти. Ще започна с Брайан. Съгласна съм с голямата част от казаното от теб. Има един аспект, който като че ли подценява значимостта на този въпрос за капацитета за поемане на загуби и а, преструктуриране. Част от пакет ние ще говорим за това как Централната банка работи, тъй като тя предоставя ликвидност като последен етап. Тези 500 милиарда, никой не е казал перванш, че някой фонд трябва да ги заложи, как не се казва и за банковата система. Фонда за банките също не е достатъчно голям, според мен, обсъждали сме го многократно. Затова се радвам, че сега говорим за участието на централните банки. Обсъждаме също така и участието обаче на дънакоплатеца, макар и не експлицитно, тъй като ако не се разплащат е, печалби от централните банки, засягаме и тях. Тоест нямаме един надзор и говорим за капацитета за поемане на загуби при преструктуриране. И точно тук му е мястото да го правим. Кора, напълно съм съгласен, но голямата част, с голямата част от това, което каза, но има елементи, по които не съм. Едва ли парламента трябва да направи разграничение между политическо и рационално. Първо, не съм убеден, че рационалността на всички тук ще бъде защитена достатъчно. Не смятам, че има такава опозиция. Има реални въпроси, а, които данакоплатеца ще зададе на държавата членка за това какво се случва. И сумите, и както каза Мигел, възможността е много малка, но ако не бяхме измислили максимата прекалено голям, за да му се позволи да изпаднем в несъстоятелност, то тогава какво щеше да се случи? Да говорим за капацитет за, за поемане на загуби. Това е нещо реалистично, защото така винаги се стига до баланс. Ако се скъсат договорите, имате баланс накрая а, и чистко, счетоводно, чисто счетоводно всичко изглежда добре, но на практика то не е така. Така че този капацитет за поемане на загуби трябва да бъде обмислен допълнително и много сериозно. Много ми хареса идеята а, за стрес-тестове на ЦК. Мелия ням, моля няма, но моля предайте и за това, че е нужен по-формализиран механизъм за стрес-тестове на ЦК. Смятам, че това е една отлична идея. След това, това, което каза господин Пирсън. Да, поредността е много важна. Напълно съм съгласен. Връщам се към политическите моменти. Ако политически неща изглеждаха различно, ако комисията беше предложила поредността, което вие заявихте по друг ред, то тогава може би щеше да започнете с такъв преглед и след това да преминете към други стъпки, но напълно ви разбирам, не се оплаквам. Така пристигат при нас преписките и така се движат. Това не означава, че чисто логично трябва да сме вързани с поредността на събитията, така както тя е предложена от Европейската комисия. Според мен е легитимно парламента интелектуално да се опита да свърже тези елементи. И за това сме днес тук. Това не означава, че трябва да бавим определени досиета, докато не се разреши всичко останало. Това не е и стратегията а, на Кейт и моята лично. Благодаря, Якоб, благодаря на комисията, благодаря на докладчиците, на докладчиците в Сянка за това, че подадоха необходимата информация. Крайен срок за изменение 25 октомври. Освен ако някой не поиска удължение, разглеждане на изменения 20 ноември. Секретарията казва 7 декември, гласуване в нашата комисия януари. Това изчерпва шеста точка. Няма да има прекъсване. Секретариатът ме помоли да продължа с седма точка. Докладчиците са информирани рамки за превентивно преструктуриране, предоставане на втори шанс и мерки за повишаване ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и упрощаване на задължения. Господин Шамбон от АЛДЕ е докладчик. Нека да кажа няколко думи. Първо, ние искаме да сме асоциирана комисия. Искахме, но не получихме тази възможност. Нашата роля обаче тук е несъмнена, тъй като е предложена от Европейската комисия като част от пакета за банките. Прилагането на режима за настоятелност е много важен елемент за оценка и третиране на а, кредити, по които няма плащания. 238 изменения са подадени. А, докладчикът подготвя компромиси в различни сфери. И за това направо давам думата на Либе. Господин Шамбон, имате 5 минути и след това 5 минути докладчиците в сянка, след това комисията и след това се надявам да свършим преди гласуването. Господин Шамбон, ако сте готов. Готов съм. По-готов съм дори, защото ще трябва да гласувам след половин час за командированите работници. Надявам се с вашия ритъм да се движа. Връщам се към испански, за да бъда точен в 5 минути. Eh, Първо искам да благодаря на докладчиците в сянка за техните изменения, за тяхната работа. Така много се подобри текста на комисията. Мисля, че най-сетне можем да стигнем до добър компромис – и също така текста на комисията е много добър. Тази сутрин заседавахме с докладчиците в Сянка, направих много предложения, и промени, за да стигнем до компромис, но някои промени ще се гласуват отделно. Принципно трябваше да се организираме около основните принципи, да не се променя това, което вече работи добре, да имаме обща рамка на Европейския съюз, правна сигурност, втори шанс – правна сигурност, вече казах, в цяла Европа и ефикасни инструменти, но искам да се спра на следното. Необходимо е изрично да споменем работниците, както и публичните кредитори. Ясно е, че когато публичните кредитори участват в превентивно преструктуриране, от това зависи успеха на плана. Също така, мисля, че е много важно да има списък на показателите, при които се подава сигнал. Трябва да има и централизирана веб страница, за да покажем, че сме наистина единен пазар и имаме общи основни показатели. На трето място за администратора. Тук имаме различни позиции на групите, но според мен държавата членка би могла да поиска неговото определене, за да се защитят правата на засегнатите. На четвърто място за колко време имаме спиране на производството. Дали 3 или 6 месеца ще видим, ще говорим за това. Трябва да говорим с докладчиците в сянка и да чуем аргументите за единия и другия избор. След това последиците от спирането. Тук също искам да чуя мнението ви по два въпроса. От една страна се казва, че задълженията при производство по несъстоятелност за определен период от време спират да се изпълняват. За мен обаче това е, е странно, защото не може да очакваме от някой да извършва преструктуриране и едновременно да си плаща всички задължения. Би трябвало да има гаранция, че основните договори се изпълняват така, както би трябвало. Поне основните, ако не всичко. След това информацията за различните категории, би трябвало държавите членки да въведат най-малкото правилата за работниците и доставчиците, които са дребни по обем. Има още нещо. Би трябвало да се мисли за втория шанс и да се прави разлика между личните и търговските дългове. Комисията предлага един основен инструмент, но аз не съм много доволен от това. Би трябвало да се прави това разграничение между търговски и личен заем. Освен това, не може да се посяга на личното имущество и за самите синдици, мисля, че е много важно да се въведат ясни критерии от гледна точка на тяхната етика, репутация и професионализъм. Също така за събирането на данни бих казал, че Трябва да видим колко време е необходимо за предприятието, на предприятието да се възстанови или преструктурира, както и да се изпълнят на изпълнените договори. Всичко това трябва да се включи на веб страница, според мен. Но мисля, че ние можем да обогатим предложението на комисията с помощта на колегите. Благодаря на всички. Първият докладчик от името на НП е Ванден Кенделаре. Благодаря, председателю. Има социална стигма, която се налага при несъстоятелност при нас много повече, отколкото при САЩ. Много е трудно след банкрут да заправиш, да направиш нова фирма. Университетът в Гент в своя проучване показва, че 10% от бизнесмените, които а, са фалирали, след това не са се радвали на доверие. Трябва да преминем от този тип култура към култура, която подава ръка. бизнесмените, които действат добронамерено, трябва да могат да получат втори шанс. Подкрепата за малките и средни предприятия, едноличните търговци е много важна, защото трябва да помогнем да разработим една система, която е насочена към освобождаване на средства, не тяхното замразяване. В Фландрия имаме съпътстващи мерки, така че да се търси помощ, тези хора да бъдат подкрепени и ако искат да започнат нов бизнес. Понякога е много късно, но за да имат тези хора повече възможности, е важно в този текст да има система за ранно предупреждение и след това да направим така, че да има професионална помощ на ранен етап. Не бива да поставяме никакви пречки по техния път. По компромисните изменения смятам, че ще е важно да видим как може да се хармонизира националното законодателство, ако това е необходимо. Или пък може да позволим националните органи да работят така, както преценят. Не е нужно, може би, да се хармонизира. Чисто и просто бизнесмени, инвеститори трябва да могат да работят без да им се пречи. Ако няма национално законодателство за несъстоятелността, трябва да се разработи такова. Нужен е и баланс също така между отделните елементи за да се защитят правата и на кредиторите, и на получилите средствата. Ще разработим предложението от тук на сетне. Благодаря. И аз благодаря за социалистите госпожа Берес. Благодаря. Трябва да извиня колегата за това, че не може да присъства. Комисията по економически и парични въпроси в е, този случай излиза със становище за Комисията по правни въпроси. И мисля, че е много важно да обърнем внимание на условията за преструктуриране и също така да хармонизираме нормативната уредба при случай на фалит. Знаем, че има пречки пред хармонизиране на режима за фалитите. Но ми се струва, че основната трудност при това предложение е да установим как можем да напреднем в областта, да видим дали предложението на комисията е достатъчно или не от страна на парламента би трябвало да проявим по-голяма амбициозност. Имаме и измененията и на господин Коцолино и на други колеги от социалистите. Разглежда се въпроса за срока. Мисля, че един от проблемите е, че при държ... в държавите членки, в случай на фалит, трябва да се гарантира достатъчна яснота и прозрачност от една страна. От друга страна, не би трябвало да има едно безкрайно удължаване на процедурата, което създава несигурност за работниците и за маките и средни предприятия, които работят е, като доставчици. На второ място, ще видите, че много от измененията на социалистите и демократите са насочени към преструктурирането и процедурите по спиране. На трето място нас ни занимава събирането на данни, защото тук не е много ясно каква информация ще се изисква и накрая ние искаме да има прозрачност на процедурата, но също така и да се улесни бързото провеждане на едни добри преговори. Следователно, е, би трябвало предприятието да може за кратко време да се възстанови и отново да заработи. Също така Нека кажа, че като председател на комисията при предходен мандат съм имала възможност много внимателно да разгледам тази тема. Имахме и колега, който излезе с много конкретни предложения за това как да се съчетае процедурата за несъстоятелност и ликвидиране на предприятието с процедурата за обещетение на работниците. Това е един втори елемент. Behalf... Благодаря, госпожо Барас, От името на ЕКАРЕ, Кей, втори шанс. Господин Лунес не може да присъства, затова ще изчета неговото становище. Той ще подаде и изменения. Най-общо голямата част от измененията отразяват е, всъщност становищата на депутатите за националното законодателство в техните страни. Той харесва белгийския е, режим е, за фалит и преструктуриране. Той смята, че най-добрите практики трябва да се съчетаят и да има стимули, за да може всяка система да работи по-бързо, по-ефтино и по-ефикасно. Многообразно е националното законодателство, различни са правните уредби, съдебните системи, но всеки случай на преструктуриране е различен. Заради това е необходима гъвкавост. Писайки в подробности, господин Лунес казва следното. Първо, единна процедура за лични дългове и професионални дългове при опрощаване на задължения не трябва да се налага на държавите членки – Искаме промяна на 23 член първа алинея. В този смисъл и другите изменения ще бъдат в тази посока. Назначаването на синдик не трябва да е задължително. Ние сме съгласни с комисията и встъпителната част на пети член, трета алинея, трябва да остане същата. Това изискване не винаги е задължително, нито пък е полезно, нито е в интерес на длъжника, особено в ясни случаи, където има малко кредитори. На трето място важно е, е предприемачите да имат достъп до ясна информация, ако срещат проблеми. В този смисъл сме подали едно изменение за това, че държавите членки трябва да съобщат това на комисията, за да... Sorry, but the translator has said that... Преводача каза, че е много бързо и не може да превежда точно и ще замоля дамата да говори малко по-бавно и да се върне две-три изречения назад, тъй като се интересувам от становището на колегата. Докъде стигнахте до второто или третото? Второто. Второто по-добре. Назначаването на синдик не трябва да е задължително във всеки случай. Съгласни сме с комисията за това и встъпителната част на пети член, трета линея, трябва да остане непроменена. Това изискване не винаги е задължително, полезно или в интерес на длъжника, особено в ясни случаи, където има малко кредитори. На трето място Изключително важно за предприемачите е да имат достъп до ясна информация, ако срещнат проблеми или ако искат да започнат на ново бизнес. В този смисъл подадахме едно изменение държавите членки да подават тази информация на Европейската комисия, за да улеснят работата й и така административната тежест за комисията ще падне, тъй като те събират цялата информация за всички държави членки. Господин Лунес очаква да започнете работа утре сутрин по компромисните изменения. Извинявам се, че говорих много бързо. Благодаря. Да, искаме да спестем време, за да може докладчика да каже нещо, но силно можете и по-късно в двустранен план да а, се срещнете. От името на ГУЕ господин Вергас. Конта de umas notas фронт благодаря, ще прочета бележките, които са ми предадени от колегата от ГУЕ Лопес Бермехо, 2-3 минути. Някои елементи ми бяха предадени само. И сега ще ви ги представя. На първо място работниците трябва да бъдат приоритет в тази директива, в смисъл, че трябва да бъдат опазени техните права. И това, което е в тяхно предимство, трябва да бъде приоритет. Може да има загуби е, или преструктуриране на тях, за тяхна сметка. Не може да се поемат тези разходи от работниците. Когато има преструктуриране, работата на, извинете, фокуса трябва да бъде върху работника – защото работниците са основни кредитори. Те са основен елемент от активите на предприятието. Така че, когато имаме преструктуриране и възстановяване, това трябва да стане в диалог с работниците. Затова е необходимо този елемент да присъства навсякъде, където това се обсъжда. Нужно е да имат право на глас, трябва да има глас също така, да имат глас и при събрание на кредиторите. Основното тук и колегата а, Лопес казва, че работниците са основен елемент от всяко предприятие и когато говорим за кредити, е важно да се чуе техния глас, гласа на техните представители, при която иде процедура на преструктуриране. Това да е изключително важно, когато се взема решение за крайното преструктуриране или закриване. За зелените господин Гиголт, но него го няма и вие ще говорите от негово име името на господин Гиголд ще прочета следното изявление. Приветстваме основната цел на предложената директива да се намалят основните бариери пред трансграничния преход на капитали в рамките на преструктурирането. Това е важна стъпка към изграждането на минимални стандарти, които да са задължителни за Съюза. Важно е да се подчертае, че рамка за преструктуриране и несъстоятелност помага за изясняване на стратегиите, както и подава информация за необслужваните кредити. Искаме да благодарим на докладчика за неговата работа и неговите усилия да допълни предложението на Европейската комисия. Радваме се, че част от нашите изменения са част от проекто компромисите, които бяха разпратени и по-специално укрепването на системата за ранно предупреждение, които показват, когато има отрицателни развития в бизнеса и след това системата за събиране на данни. Има обаче други важни въпроси, които не са засегнати, а трябва. Трябва да бъдем по-амбициозни в усилията си да защитим правата на работниците при несъстоятелност и процедура за ранно преструктуриране. Трябва да направим така, че процедурата да е приобщаваща. Трябва да гарантираме правата на работниците да получат информация, да бъдат консултирани и да дадат съгласие на всички етапи от процедурата. Работниците трябва да бъдат изключени при е, запориране или спиране на приложението служителите, иначе, когато има искания а, за заплати, ще бъдат задължени да останат заети или найти от това дружество. Това нарушава трудовите им права. И накрая тази директива въвежда минимални мерки за хармонизиране. Не, няма обаче холистичен подход към а, хармонизиране на правото на несъстоятелност в целия Европейски съюз. Затова смятаме, че е нужно да видим клаузата за преразглеждане в тази директива. Да, има практически предизвикателства, ако искаме холиктичен подход, но са нужни по-амбициозни действия все пак, за да има обща основа за едно хармонизиране на законодателството за фалити на държавите членки – в дългосрочен план това може да доведе до хармонизиране и един истински съюз на капиталовите пазари. Благодаря. И аз ви благодаря и сега давам думата на Европейската комисия. Господин Ондрачек, заповядайте. Thank you very much, Chairman. Let me quick... Благодаря. Нека <clears throat> набързо да се спра на положителните аспекти и на предложенията на комисията. Аз много благодаря за подкрепата за системата за ранно предупреждение, предупреждаване. Отворени сме за повече подробности. Както казахме, в някои държави членки тези система е непозната, така че подходът тук ще е гъвкав. Сега за събиране на данни. Благодарим за подкрепата на нашето предложение. и благодаря за подкрепата за операторите. Когато става дума за малки и средни предприятия, събирането на данни е проблематично, затова може би те трябва да бъдат изключени. Сега за различното третиране на потребителите – Има има процедури за гражданска несъстоятелност. Ние се съсредоточаваме главно върху бизнес несъстоятелността. Важно е тук за нас да се спестят разходи при процедурите. По отношение за защитата на работниците – ние в нашето предложение подкрепяме включването на работниците. Ние не искахме да променяме статута на работниците, е, който вече те имат по силата на общностното законодателство. Ние говорим тук по темата в смисъл, че работниците запазват всичките си досегашни права включително и по отношение на механизма, на предложения механизъм за преструктуриране. И на последно място за гъвкавостта и за общата структура на системата. Много е трудно да се запазят най-хубавите моменти, защото системите в държавите членки са много различни. Затова се опитахме да заложим едно общо изискване с много, раз... много пространство и свобода за държавите членки за при... При... правоприлагането. Гъвкавост и общи стандарти тук трябва да се намери баланс. Много е трудно да се комбинират всичките системи, тъй като а, нито една система на преструктуриране в държавите членки не е сходна или еднаква с някоя друга система от друга държава членка. Of course, uh... Докладчикът. Да, наистина. Ние смятам, че свършихме добра работа и ни предстои също да свършим хубава работа. Аз съм оптимистичен, че ще преодолеем пречките, които все още съществуват. Аз съм съгласен с всичко това, което казаха моите приятели. Ние искаме да запазим предприемачите, компаниите, да продължат да съществуват. Това е нашата основна цел. На госпожа Перес. Аз с... мога да кажа, че съм съгласен с нея. Тя говори за прозрачността, за равнопоставеността. Да, така е. Сега спирането на дейността и нейното предотвратяване. Да, това е така. Сега за данните. Съгласен съм и тук. Аз съм 30 години приятел на Алехандро Ферхас. Той е много близко до това, което аз правя и ще, с, с това, което се занимавам и ще говоря с него. Аз поех някои от неговите идеи, те са много хубави. Има много добри технически предложения, идващи, например, от ЕКАРЕ, някой от тях, по принцип, но обаче не искаме все пак повече Европа от тях, за това да видим как ще се споразумеем. Съгласен съм и с господин Виегас, благодаря на господин Ортасон за добрите думи. Хареса ми това, което каза господин Виега, за именно за ролята на работниците. Естествено, трябва да вземем предвид работниците. Естествено, аз съм за Европа. И когато говорим за повече хармонизация, аз имам предвид хармонизация не да, наме... не да разрушим баланса, равновесието, което съществува. Да, добре, ще вземем предвид и субсидиарността, естествено, но когато говорим за работниците, трябва да кажа следното. Заетостта ние сме взели предвид тук. Може естествено да се получим от това, което казаха колегите. И на второ място, нека ви напомня, става дума за финансово преструктуриране. Има специални закони за работниците, за кредиторите, защото това са специфични, специални кредитори. Съгласен съм и с това, което каза комисията. Тук няма смисъл да се опитваме да ощетяваме дори и на милиметър правата на работниците. Така че ние ще се борим срещу това. Има, според мен, подобрение на предложението на комисията и аз благодаря за тези подобрения на моите колеги. Благодаря. Ние приключихме точно на време, както ни помолихте. На 6 ноември ще обсъдим измененията. На 20 и 21 ноември ще гласуваме в нашата комисия. През януари ще е гласуването. През януари ще гласуваме е, досието в пленарната зала, а сега ще направим кратка почивка. Dear colleagues, we can start our voting session. И така, колеги, може да започнем с гласуването. Нека обаче най-напред, както винаги, направим тест. Моля, гласувайте. Ryan, test. You abstain. I always abstain at test. That's right, should be. I had a lot of tests in my lifetime, that's enough. Press the button, Brian. Bravo. Esther, I'm hoping this is. Okay. Close. Така, край на гласуването. Добре. И така, докладът Хакмарк Давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Имахме чудесна работа, чудесно сътрудничество, постигнахме компромиси. Оценявам високо усилията на докладчиците в Сянка. Мисля, че постигнахме добър резултат процедурата в по-широк аспект. Всъщност включва един друг доклад от Комисията по заетост и тук се при, допривнасят някои е, допълнителни аспекти, които не са свързани с е, препоръките страна по страна. И това създава проблем. Трябва да се справим днес с този проблем – Искам просто да спомена преди гласуването, че се създават допълнителни нужди, когато става дума за гласуването в пленарната зала. Нещата не са много лесни. Всъщност имаме два доклада. Част от е, е, този пакет не е част от процедурата, не е съгласуван, не е гласуван, не е, е преговаряно по него. Това са оценките въздействието върху политиките. Не, този, тази част не е свързан с економическата политика, с преговорите, с препоръките страна по страна. Така че трябва, е, исках да повдигна този въпрос. Това не е, е нормалната и адекватна процедура. Председателя, да, аз е, Споделям тези опасения. Не сме доволни от настоящата система. Има рискове в нея. Искаме и трябва да направим протичането на процедурите по-гладко. Така че с по-голяма решителност даже в бъдеще ще се опитаме да подобрим ситуацията. При гласуването в пленарната група трябва да гласуваме решително. И така, компромис А. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието. Изменение 73 за? Против? Нека проверим. Проверка на 73-то, моля. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено. Компромис Б за, против, въздържали се, прието. Компромис С за, против, въздържали се, прието. Компромис Д за, против, въздържали се, прието. Компромис Е за, против, въздържали се, прието. Компромис Ф за, против, въздържали се, прието. Компромис Г за, против, въздържали се, прието. Компромис Х за, против, въздържали се, прието. Компромис И за, против, въздържали се, прието. Компром... Изменение 152 за, против, Отхвърлено. компромисът за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис К за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис Л за. Против. Въздържали се. Пето. Компромис М за. Против. Въздържали се. Прието. Изменение 216. За. Против въздържали се, подхвърлено. 220 за, против, въздържали се, отхвърлено. Ако искате да проверим, но мисля, че беше ясно. Компромис. Искате проверка? Не. Добре, Н за, против, въздържали се, прието. Компромис О за, против, въздържали се, прието. Компромис П за, против, въздържали се, прието. Компромис Q за, против, въздържали се, прието. Компромис Р за, против, въздържали се, прието. Изменение 263 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис С за, против, въздържали се, прието. Компромис Т за против, въздържали се, прието. Компромис У за против, въздържали се, прието. Компромис В за против, въздържали се, прието. Компромис W за против, въздържали се, прието. Компромис Хикс за против, въздържали се, прието. Изменение 345 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис Y за, против, въздържали се, прието. Компромис Z за, против, въздържали се, прието. Компромис АА за, против, въздържали се, прието. Компромис АБ за, против, въздържали се, прието. АЦ за против въздържали се прието, АД за против въздържали се прието. 407 изменение за против въздържали се отхвърлено. Okay, no, there is no, a plus, no. but there no, is... no, no, okay, no. yeah, makes, yeah. So we have to go. Нататък няма да се гласува. Ние трябва да гласуваме реги 1. Това е на 35-та страница. Значи след измененията на Комисията по, за... по заетост идва реги 1 за, против, Проверка, моля. Проверка. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. Реги 2. Е, последното изречение. За, против. Въздържали се. Отхвърлено. Реги 5. За, против. Въздържали се. Прието. Реги 8 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка, моля. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. Реги 9 за, против, въздържали се, отхвърлено. Реги 12 за, против, въздържали се, отхвърлено. Реги 14 за, против, въздържали се, отхвърлено. Реги 15 за, против, въздържали се, отхвърлено. Реги 17 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис АЕ за, против, въздържали се, прието. АФ е за, против, въздържали се, прието. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърлено. АГ за, против, въздържали се, прието. Компромис АХ за, против, въздържали се, прието. АИ за, против, въздържали се, прието. Компромис АЛ за, против, въздържали се, прието. Изменение 45 за, против, въздържали се, отхвърлено. 49 за, против, въздържали се, отхвърлено. 32 за, против, въздържали се, отхвърлено. И сега електронно гласуване по целия текст. What a consensus. Yeah. Okay. Vote is closed. Peaceful. На гласуването 33 за, 8 против, 5 въздържали се. Поздравление за докладчика и Поздравление за преговорния екип. Сега преминаваме към невъзражение. По тях има споразумение с докладчика и с координаторите на ЕКОН. Според мен тя те са доста разумни. Давам думата на докладчика, защото ще гласуваме вашите, вашия доклад, господин Ланген. Да, съвсем накратко за тези текстове. Това са за делегираните актове. По принцип, е, съдържанието е наред и при двата текста, но още в началото през май юни и после през юли, юли и сега на 21 септември имахме крайната версия. Затова ние предложихме да помолим комисията да на да удължи срока на, за 1 октомври 2018 година. А за държавите членки срокът си остава. Но за малките и средни предприятия, за за бизнеса срока трябва да бъде удължен и именно до 1 октомври 2018 година. Молим за одобрение на това предложение към комисията. Това е и желанието на бизнеса от някои държави членки. Благодаря, Перванш Перес. Нашата група социалисти и демократи подкрепя заключенията на докладчика, но трябва да кажа, че причината, поради която поискахме този доклад е, защото не за първи път имаме делегирани актове и между момента на влизане в сила на делегирания акт и на самия законодателен акт може да минат 6 месеца. Затова ние искахме да променим датата на влизане в сила на самото законодателство. Ние не сме доволни, искаме да привлечем вниманието на комисията. Не бива да се стига до такива ситуации в бъдеще, защото просто не е възможно да се справим само за 6 месеца и всеки път парламента трябва да иска промяна на датата и удължаване на срока. Thank you. Uh... Благодаря. Не виждам други колеги, които да искат думата. Преминаваме към гласуване. Най-напред гласуваме онблок параграфите Това е текста за надзора на продукти и изискване за управление на застрахователни продукти. Това е регламент от 2017 година. За, против, въздържали се, прието. Сега преамбюла за, против, въздържали се, прието. А за против въздържали се прието. Б за против въздържали се прието. Изменение 1 за против въздържали се прието. И целият текст. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. 41 за, 3 против и 2, 2 въздържали се. Сега преминаваме към вторите, втория делегиран акт. Yes, sorry, yes are voting with the, to the second. Uh, so original text, paragraph И това е, е гласуваме оригиналния текст за, против, прието, е, преамбюла, блок, за, против, прието, а за, против, въздържали се, прието, Б за, против, въздържали се, прието, изменение едно, въздържали се, прието, целият текст, моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 40 за, 4 против, 2 въздържали се. Поздравление! Това е ясно послание. Трябва, естествено, <clears throat> да обсъдим как ще процедираме в бъдеще когато става дума за отлагане на срокове. И така, от една страна не искаме това да се повтаря, от друга страна обаче се надявам, че комисията ще последва нашето, нашия съвет. Аргументът на нашия докладчик е правилен и разумен. Сега Продължаваме с гласуване по текстовете за изискванията за информация, правила за инвестиционните продукти. Маркос, да, а, имаме съвет, с който, който отправихме към комисията преди около година. Предложихме и някои редакционни изменения. Нищо не се случи след това. Е, затова решихме, че е много важно да, да имаме това невъзражение. Не е приемливо да няма реакция след технически съвет и то една година след като сме отправили този съвет. Просто исках да кажа това, защо се налага гласуването така спешно. Благодаря. Ясни са причините. Всичко е разбираемо. Може да гласуваме он блок, параграф 1-2. За, против, въздържали се, прието е. При, е преамбюла за, против, въздържали се, прието. А за против въздържали се прието, Б за против въздържали се прието, С за против въздържали се прието, Д за против въздържали се прието. Целият текст, моля гласувайте електронно. Vote is closed. Край на гласуването. 41 за, 4 против, 1 въздържали се. Текстът е прият. Поздравление. И сега, накрая, последният текст. <clears throat> Това е още едно невъзражение. Става дума за клиринговите споразумения. Не зная господин Ланген дали иска да каже нещо. Да, да, това е същият проблем, както бе споменат от господин Фербер. Нещата трябваше да се случат още по-рано. Имаме рефит, а сега и имаме и първия делегиран акт. Би трябвало да имаме едно по-добро междуинституционално споразумение с комисията. Това е тук сърцевината на проблема. Благодаря, казва председателят. Параграф 1 и 2. Първоначалният текст за, против, въздържали се, прието. Преамбюла 1 до 9. За, против, въздържали се, прието. А. За, против, въздържали се, прието. Може да гласуваме преамбюла. За, против, въздържали се. Гласуваме целият текст. Моля, гласувайте електронно. Vote is closed. Край на гласуването. 41 за, 4 против, 1 въздържал се. Приете текста. Поздравление! И така с това приключваме. Приключваме гласуването. Преминаваме към следващия. Следващата точка. Кой ще председателства, моля? Thanks, Roberto. I will, I will have Thanks for you. No, no, no problem. I will wait for Fine. It's this item now. Okay, so now we are. Uh, yes, we move to point 13 of the agenda. Преминаваме към Следващата точка – борба с изпирането на пари чрез наказателното право. Това е Както знаете, становище като водещата комисия е Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред. Нашия докладчик е Ева Жули. Ще дам думата на докладчика. Има 69 изменения. Заповядайте. 4 минути. Благодаря. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за това, че работиха заедно с мен по това становище за борбата с изпирането на пари чрез наказателното право. Проведохме много ползотворна среща на миналото пленарно заседание в Страсбург. Стигнахме до чудесни компромиси, според мен. В допълнение на предложените компромиси искам да поставя акцент върху някои въпроси, които трябва да се добавят. Първо, данъчните престъпления като предикатно деяние. Независимо от максималното наказание в държавата членка, това винаги трябва да е предикатно деяние в предложението на комисията се предвижда минимум една година лишаване от свобода, но в някои държави членки не се предвижда лишаване от свобода в този случай, така че би трябвало този текст да отпадне. Наказанията по член 5 параграф 2 предлагам да увеличим максималния срок на лишаване от свобода от 4 на 5 години, защото това са много сериозни престъпления. Също така трябва да се предвиди лишаване от свобода за подбудителството, помагачеството и съучастието минимум от 3 години. В предложението запазихме идеята за различията между държавите членки. Някои държави членки налагат по-леки наказания, но разбира се, те имат свободата да наложат поне същата минимална санкция на извършителя. Важно е също така да се предвидят допълващи санкции, като например забрана за сключване на договори с обществени органи или изключване от права върху ползване на европейски фондове. Отежняващите обстоятелства тук мисля, че можем да добавим две. Първо, ако изпирането на пари е свързано с дейности проистичащи от тероризма. На второ място, когато има политически важни лица. Ние внесохме някои пояснения за правомощията за наказателно преследване. Този текст се предлага от комисията, но в това отношение има правно, правна неяснота. За нас е важно приоритетно да се разгледат четири фактора. Първо мястото, където е извършено престъплението, на второ място над гражданството на извършителя, след това страната и територията, където извършителят е задържан. Също така мисля, че трябва да се предвиди възможността за използване на Евроюст с цел по-добро сътрудничество. Сега, разбира се, бих искала да чуя какво мислите, като разчитам на вашата подкрепа по компромисите. Thank you very much. Много ви благодаря. Господин Томас Ман не го виждам. Има ли някой от НП? No. Okay, uh, so for the SND group, uh, Hukbaye. Благодаря, господин председател. Ясно е, че тази тема е много тема, е много важна. Ние знаем колко лоши са последиците от изпирането на пари. Знаем, че организираната престъпност изпира колосални суми като част от тях са свързани с финансиране на тероризма. За нас е важна директивата срещу изпирането на пари, но поне имаше проблеми, макар че не бяха предприяти мерки. Предложението на комисията е за по-добро транснационално сътрудничество по минималните норми Що се отнася до наказателното преследване на изпирането на пари, текста на комисията е много добра основа за работа и мисля, че колегата докладчик Ева Жули е подобрила текста, особено що се отнася до разширяване на определението за данъчно престъпление. Добавят се различните дейности по изпирането на пари. Също така е предвиден и максимален срок за лишаване от свобода. Всички елементи, свързани с изпирането на пари, не е необходимо да бъдат доказани едновременно, за да се установи случай на изпиране на пари или опит за изпиране на пари необходимо е да се наложи същата максимална санкция и също така изпирането на пари трябва да подлежи на наказателно преследване, независимо дали извършителя действа от свое име или в името на някой друг. Много добре работим с докладчиците, всяка в много положителна атмосфера. Благодаря ви. Благодаря. колегата Луки и след това Фокс. Благодаря. Господин Фокс се извинява за това, че не може да присъства, така че аз ще прочета неговото изказване. Благодаря. Аз представих изменения, като целта е да има пропорционален подход. Ако държавите членки решат да доразвият предложението в национален мащаб, могат да го направят. Същевременно останалите групи не предприеха същия подход и понякога имаме дублиране на измененията. Те искат ЕС да отиде по-далеч от нивото на препоръките, без да има обаче оценка на въздействието. Нашата група се отнася предпазливо към едно такова решение. Има много изменения, които не приемаме. Данъчната област и остава в правомощията на държавите членки. Призивите да се намали прага за акционерите от 25% надолу е нещо неизпълнимо. Също така не може да призоваваме за защита на подаващите сигнали във всички отрасли. Предлагат се минимални срокове за наказания на европейско ниво. Ние се отнасяме скептично към такава хармонизация в наказателното право, но ще обсъдим компромисите. Готов съм да работя с докладчиците в сянка през следващите седмици. Това беше казаното от господин Ашли Фокс. Сега нека аз кажа, че аз не съм съгласен с всичко, което казва господин Фокс. Мисля, че намалението от 25% е не само изпълнимо, то е много важно. Освен това, е много важно според мен да защитаваме подаващите сигнали. Това е важна задача на Европейския парламент. Но ние трябва да подчертаваме винаги, че те не бива да подават сигнали с цел финансово облагодетелстване. Ако това условие е изпълнено, е много важно ние да направим нещо за тяхната защита. Благодаря. Благодаря ви. Докато говорим за изпирането на пари и подаващите сигнали, получавам много лошата новина, че журналистката Дафне Каруана в Галиция, която беше толкова важна в многобройни разследвания, заедно с други нейни колеги и особено при панамските досиета и малтийските досиетата. Тя е била убита от бомба в Малта. Изключително трагична новина. И ние, разбира се, можем само категорично да заклеймим такива действия – Не виждам някой от името на Алде да иска думата за зелените. <laughs> Ева Жули не извинява се председателя. Не виждам други групи. Ще дам думата на представителя на комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Първо, наистина новината е много тъжна. Аз изразявам своите съболезнования към семейството на загиналата. Нека кажа, че за нас също защитата на подаващите сигнали е много важна, но според нас това е хоризонтален въпрос и мястото му не е в финансов регламент. Тази директива предвижда наказателно-правни мерки срещу изпирането на пари, е, това е част от рамката, която в момента преразглеждате като част от тристранните разговори. Директивата наистина очертава наказателно-правните мерки, доближават се предвидещаните наказания. За нас едно от ключовите решения тук е, че Определението за изпиране на пари трябва да е максимално широко, както каза и госпожа Ева Жули. Тук се включват и данъчните престъпления. Комисията не може да коментира измененията, но първата оценка е много положителна. Добре е да се помисли и за допълнителни възпиращи мерки на национално ниво за намаляване на условията, когато не може да има трансгранично преследване и по-добро трансгранично сътрудничество. Благодаря. Благодаря ви. И сега Ева Жули има последната дума. Благодаря ви, уважаеми колеги. Ние ще организираме последното заседание с докладчиците в Сянка идната седмица в Страсбург. Тогава ще говорим по различните теми, но на последното ни заседание между нас принципно имаше съгласие за това, че данъчното престъпление също трябва да бъде включено Принципно, когато то не се разглеждаше като предикатно деяние, не можеше да бъде включено при изпирането на пари. Това според мен е много важен елемент. А, ужасното убийство на журналистката, с която се срещнахме, когато бяхме в Малта, показва само колко е важно да има норми срещу изпирането на пари и колко бързо трябва да ги приемем. Трябва да има еднакви минимални санкции. Това е много важно. Нека да вдигнем летвата. В крайна сметка това са нелегални потоци пари от всякакви видове престъпност, използват се и от терористите, така че наистина сега е моментът да въведем тези задължителни норми, които са много добри. Очаквам следващото ни заседание. Благодаря ви. Гласуване в ЕКОН на 6 ноември, във водеща комисия на 20 ноември. Мисля, че с това можем да закрием заседанието. Следващото ни заседание е предвидено на 19 октомври от 9.00 часа до 12.30. Благодаря ви.